So, heute kann ich meine Kolleginnen und Kollegen namentlich begrüßen. Добър ден на всички. Виждам, че има няколко човека, които са доста добре. Гербранди, Любчева, Шлитер, а господин Шимански също е тук. Имаме дневен ред. В дневния ред няма кой знае какви гласувания, защото в понеделник имахме гласуване. Има обаче няколко точки, които трябва да разгледаме. Приемане на дневния ред. Няма предложение за промени. Езиковия режим е обичайния. Всички езици без естонски и малтийски. По отношение на тристранните диалози, на 4 март се проведе третия такъв диалог по директивата за меда. Имаше споразумение на 19 март ще се гласува в комисията ЕМВИ. И съответно в пленарна зала ще гласуваме през април. Имаме и споразумение по схемата за търговия с емисии и вариациите на 4 март имахме споразумение. Не сме сигурни дали всички групи ще го подкрепят. МВ все още трябва да се произнесе. Ще видим какво ще стане на лице и доклада ПОЦ. Вчера стигнахме до споразумение. Аз пък съм докладчик по преразглеждането на ЦИТЕС. Спряхме работа само след няколко минути. Съвета каза, че нашето поведение е неприемливо. Всички делегирани актове са заличени. Парламента пък остана без правомощия и сега отиваме на второ четене. Не можем да продължаваме така. Надявам се обаче, че и другите комисии ще действат по същия начин. Приехме и доклада Есая. Имаме ясен мандат за това какво да се прави в такива случаи. Вчера опитахме да изпробваме тази стратегия по отношение на ЦИТЕС, флората и фауната – не можем да приемаме компромиси, които са просто несъстоятелни. Така че тристранният диалог вчера продължи само между 3 и 5 минути. Следващата точка – одобрение на протоколите от заседанията от 27-28 ноември и 22-23 януари. Някакви коментари. Ако няма, значи протоколите се считат за прияти. Отиваме на точка четвърта от дневния ред – размяна на мнение с член на Сметната палата. Това е господин Киншт. Става дума за изпълнението на програмата LIFE. Имаме постоянен докладчик. Между другото, нека да ви кажа, че аз съм голям поддръжник на програмата LIFE. Това е една от е, програмите, които можем да определим като много голям успех. Много интересна програма. И сега мисля, че ще е интересно да чуем анализа на препоръките и предложенията, които бяха направени. Нека да чуем първо Ян Киншт и след това ще дадем думата на Юта Халк. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да вземем участие в е, това заседание и да представя заключенията от специалния доклад от за е, компонента за околната среда на програмата LIFE. Както знаете, основната част от разходите за околната среда се е, разпределят по цял набор от програми. 2,5 милиарда е бюджета за 2007-2013 като това е само 1,5% от общите суми, които се разходват за околна среда в Европейския съюз. Става дума за разработване на добри практики, обмен на такива катали... и е, засилване на европейските, европейските политики в, в, в областта на околната страна. Този компонент се определя до голяма степен доколко националните програми служат като катализатор за промяна в това отношение. Комисията настояваше да се увеличи значително е, финансирането, но съда се произнесе е, относно ефективността. 95 е, проекта бяха разгледани от Сметната палата, е, финансирани между 2005-2010 в 5 страни членки, които са получили най-големи суми по програмата LIFE Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство и Испания. Заключението е, че не е достатъчно добре замислена програмата и в такъв смисъл ефективността е отрицателна. Какви са проблемите в, замисл... в самата формулировка на програмата? Първо, твърде много цели с ограничен бюджет. 12 различни политически области, свързани с много различни проблеми се засягат от нея, което означава, че не се създава критична маса от добри е, проекти, които да могат да дадат е, и съответното смислово развитие, смислено развитие на политиките на Европейския съюз за околната среда. Няма едни, една обща цел. Освен това, сумите се разделят на национални е, пакети, които се отделят от отделните страни членки. Целта е да има пропорционално разработване на проекти между страните членки. Но това означава, че е, има конкуренция между проектите в самата страна членка, но не между отделните страни. И като се има предвид, е, че се търси по-скоро европейско е, измерение на тези програми, а не национално, по-добре е да се е, създаде процес на конкуренция за проектите на, наци... на европейско ниво, не на национално. Също критикуваме и е, липсата на индикатори за е, съответните резултати на проектите, свързани с време. Трябва да се идентифицират на време проблемите също така, за да може да се даде достатъчно ясна представа за резултатите, защото в момента изискването за оценка е чак след края на 5 годишния период на тези проекти. Тези проблеми са свързани с самото замислене на, про- на програмата и за това се появяват още от самото начало. И е, те са следните. Комисията не винаги е, даваше обоснована преценка на проектите. Включително нямаше достатъчно оценка на ключови елементи от тези проекти. Примерно, е, доколко значим е проблема за околната среда, каква ще е, е разпространението на резултатите, какви ще са потенциалните ползи от тези резултати. Също не става толкова дума за проблеми с прозрачността, но по-скоро факта, че няма достатъчна оценка за ефективността на програмите и съответните им резултати. Няма достатъчно внимание за реално постигнатите резултати от проектите и дали тези резултати ще бъдат устойчиви и евентуално повторяеми, приложими и на други места. Например, бенефициерите изготвят оценки в това отношение едва при предоставяне на крайните резултати. Комисията едва тогава ги оценява. В ревизията стана ясно, че при оценката на постиженията на резултатите Просто има едно копиране на формулировки от, е, е, от други проекти. 72% е, открихме подобни практики или надценяване на ползата от резултатите. И, както казах, една от е, основните цели на програмата LIFE е да бъде катализатор за разработване на политики и действия в областта на околната среда. Но затова е необходимо резултатите на проектите да бъдат е, разпространявани на много широка основа и да могат да бъдат повторяеми на други места. В това отношение се откриха сериозни недостатъци. Макар, че се постигат в някои от проектите положителни резултати, тези проекти не можаха да ги разпространят и да ги повторят на друго място, за да може да се получат резултати е, на по-високо европейско ниво. Примерно, в е, частни компании подобни резултати от проектите се считат като стратегическо предимство и съответно няма никакви други дейности за разпространение, освен чисто комерциални такива, което значително намалява възможностите за възпроизводство на резултатите и влиянието, положителното влияние на проекта. 8 от 23 завършени проекта единствено имат е, вероятност да бъдат е, повторени е, другаде или или са повторени. Това трябва да се отчете, защото е, един подобен подход е, на възможност за по-голямо разпространение на резултатите ще даде и по-голяма ефективност. Трябва освен това да се раз, разбият оценките по, годи, по години, защото така ще се улесни цялостната оценка. Проектите трябва да се избират по достоинствата им, трябва... не следва географското равновесие да нарушава принципа на равните възможности на кандидатите. Трябва да се подобри и е, формулярите за оценка, за е, събиране на информация за проектите, като например иновациите за тях, качеството за, на плановете за разпространяване и повтаряне на резултатите. Също така трябва да има и индикатори за е, резултатите, като в оценката трябва да се включва и критичен анализ за устойчивостта на проектите. В, е, като оценката трябва да се извършва и по време на проекта, и след завършването му. Мерки за е, Окоръжаване на частните бенефициенти за разпространяване на резултатите също са необходими. Това са основните ни заключения. Благодаря за вниманието. Готов съм да отговоря на въпроси. Благодаря, господин Киншт. Юта Халк е нашият постоянен докладчик. Има думата. Благодаря. Специалният доклад на Сметната палата е винаги много полезен и този конкретен доклад за изпълнението на програмата LIFE и резултатите от оценката на Сметната палата са, разбира се, интересни за законодателната ни дейност. Само, че те дойдоха малко късничко когато беше представен специалния доклад, вече бяхме приключили своята законодателна дейност и доста се гордеехме с резултата, който бяхме постигнали по време на ирландското председателство. В противен случай нямаше да успеем да приключим първият процес, първият тръжен процес за лайф през април. Ето защо имахме нужда от законодателство. Много се радвам, разбира се, че сега има поне един фен в парламента на интегрираните проекти. Аз лично винаги съм била голям привърженик. Имахме няколко примера за интегрирани проекти, така ги наричахме тогава. Помним иберийският рис. Само, че трябва да изчакаме следващия доклад, за да видим какво е станало междувременно. Критиките са свързани с националните средства и критичните бележки. Разбира се, ние напълно споделяме критиката. Мисля, че по-голямата част от парламента беше против националните средства. Искахме проекти да бъдат анализирани възоснова на техните достоинства и качества и които да бъдат полезни за Европа като цяло. Тук не успяхме да постигнем всичко, към което се стремяхме и националните средства постепенно ще бъдат премахнати, но имахме нужда от компромис и разбира се, съветът страшно много държеше на тези национални средства и държеше да ги запази. Постигнахме обаче дребен успех в смисъл, че сега тези национални средства постепенно ще се отменят. Що се отнася до повторяемостта? Мисля, че ще успеем да направим първа крачка, т.е. повторяемостта на проекти, които са постигнали успех в една страна и след това да бъдат повторени в други страни, разбира се, при различни обстоятелства. Идеята е да се получим от всеки проект, да видим кое работи, кое не. Предприехме необходимите предпазни мерки, е, за да има е, диалог и контакт между държавите членки, между съответните органи, е, които изпълняват задачи в областта на лайф. Също мисля, че доста научихме страните, в които ще се премахнат постепенно националните средства, ще натрупат опит, който ще бъде полезен и за останалите. И така, програмата, която ще бъде приета от комисията, от съвета и в нашата комисия, всъщност е повод за моите въпроси към комисията. Сега започва програмата LIFE от 2014 и 2020 година. Законодателството е готово. Могат ли сега да се добавят елементи към работната програма? Това е важно за нас, за да можем да си разработим приоритетите. Важна е и процедурата за подбор. Таблицата за оценка благодарение на която ще можем да си разработим критериите. Ще повтаряме ли онова, което до сега сме правили? Ще има ли един, ще може, ли да, ще може ли да има един проект, който да се използва като пример за следващи програми, така че това, което е постигнало успех в една държава членка, да се превърне в нещо като катализатор – по този начин ще гарантираме добро изразходване на средствата на парите на дънакоплаците в областта на околната среда. Имам един въпрос към господин Кинч. Сегашния бюджет за лайф. Казахте, че той трябва да се увеличи и комисията отправи предложение в този смисъл увеличението е малко. Бихме искали то да бъде повече, но е, новото увеличение ще бъде посветено на новата част, а именно политики в областта на климата. И за това е, по, по ваша преценка ще има ли е, възможност за екологични административни практики? Ще, е, ще има ли, е, ще можем ли да приложим наученото от е, предишни проекти в екологичната и административна част. Вие казахте, че проектите не са били достатъчно целенасочено. Е, какво ще бъде отражението на този факт върху новата област? Какво трябва да направим, за да можем да отразим препоръките на Сметната палата? Имате ли представа на къде духа вятърът? Може би само комисията и изпълнителните агенции могат да дадат отговор на този въпрос. Идеята е да се, да се развиваме, да учим от предишни грешки, а, а не непрекъснато да повтаряме а, с, онова, което сме допуснали в миналото. Сега имам въпрос за екипа за наблюдение. Кой ще бъде в наблюдението? От комисията или длъжностни лица от държавите членки? Кой точно ще участва в екипа за наблюдение? Защото, както знаете, аз съм член на Комисията по околна среда и съм докладчик по програмата Лайф, но заедно с това аз работя в областта на бюджета. И винаги, когато чуя, че предстои нова задача, не казвам, че има е, разхищение на усилията, е, но хората, които ще участват в наблюдението, някой трябва да им плаща. Комисията ли ще го прави? Или това е въпрос, който ще трябва да бъде решен от държавите членки? Ще има ли система за а, докладване, за отчети? Как гледате вие на а, екип а, наблюдаващи? Сега като се оглеждам и залата, виждам, че броят на колегите не е кой знае колко голям, но всъщност важно е качеството, а не количеството. Точно така, абсолютно сте права казва председателя. Хербен Ян Хербранти е следващия. Благодаря, Юта. Всъщност, точно както по програмата Live. Важно е качеството, а не количеството. Благодаря, господин председател, за думата. В началото бих искал да подчертая, че говорим за една от най-успешните финансови европейски програми. И въпреки всичко, виждаме, че има критики от страна на Сметната палата и доклада е отрицателен по своя характер. Какво ни показва всичко това, съответно? Нека да кажа в началото, че този доклад би следвало да е задължителен не само за всички студенти в областта на европейското право и европейските въпроси, а и за всички държави членки в Европейския съюз и техните правителства. Затова бих искал да ви попитам, ще представите ли и представяте ли този доклад в съвета по околна среда? Това би било изключително полезно. Същото въжи и за съвета Екофин, където заседават министрите на финансите. Тъй като това е класически пример за това къде се объркват нещата в Европейския съюз. В крайна сметка нещата се свеждат само до едно. Държавите членки се интересуват само за едно нещо в европейския бюджет, а именно как да привлечем най-много пари за собствената си страна. Те не се интересуват за качеството на програмите, как се изразходват парите, те просто се интересуват от това къде се изразходват парите и това трябва да е в тяхната страна. Ако погледнем сега критиките на палатата, ще видим, че имаме почти 100% критикуване на позицията на съвета, на която станахме свидетели в рамките на тристранните диалози по програмата Life. Казахте, че бюджетът е изключително скромен. Напълно сме съгласни. Искахме повече пари, но съвета не ни ги даде. Казвате, че има твърде много цели. Ами точно това казахме и ние. Само, че съвета, държавите членки искат да има колкото се може повече цели, защото по този начин винаги могат да намерят начин да изразходят пари в техните си страни. Критикувате и то сериозно националните вноски. Ами това беше една от най-големите битки, е, които проведохме със съвета. Това е една нелепа идея въобще за, за националните средства, които се заделят. Мисля, че трябва да се премахне постепенно тази практика. И в самото начало въобще тя не трябваше да се въвежда. Това общо взето е моето послание. Как можем обаче това послание да го отправим към държавите членки, защото там е проблема. Вие се обръщате към комисията във вашия доклад. Аз мисля, че ние трябва обаче да поставим ударението върху съвета, върху държавите членки. И а, може и малко кафе, между другото, да ми дадете. И в заключение, бих искал да подкрепя Юта Халк. Този доклад е за периода 2005-2010 година. Ако не се лъжа, през 2011 година започнахме работа по програмата Live тук в парламента, щеше да бъде много полезно, ако бяхме получили този доклад преди да започне нашата работа, защото всички аргументи, които вие изтъквате, са аргументите, които ние използвахме в тристранните разговори с съвета и комисията. И не само този доклад на Сметната палата, подчертава тези аспекти. Виждал съм и други доклади от последните няколко месеца, засягащи предишния финансов период, които казват същите неща и те биха били изключително полезни за нас като парламент в битката с съвета. И един допълнителен въпрос относно сроковете. Страхувам се, че многогодишната финансова рамка за следващия период вече е фиксирана, за следващите 7 години имам предвид. Някъде по средата през 2016 ще има преглед. Може ли да се намерят начини за оценка на текущия програмен период, за да може да имаме първите оценки преди прегледа през 2016 година. Може да има някакво бързо сканиране, което да направим преди прегледа през 2016 година. И тук не говоря само за лайф, говоря за всички други инструменти. Мисля, че това би било изключително полезно. Е, Сметната палата би ни помогнала много. Благодаря. Благодаря. Сега искам да дам думата на Европейската комисия. Заповядайте. Uh, Благодаря. Добър ден на всички. Комисията вече реагира публично на доклада от Сметната палата и за момента можем само да споделим мненията на госпожа Хаук за програмата Лайф, а именно, че основните идеи от доклада вече са отразени в регламента, новия регламент за програмата Лайв, където, е, който се обсъди в много оживени дискусии между комисията и съвета. Националните е, квоти ще бъдат е, изведени от практика и сега в правното основание ще даде възможност да има по-голяма целенасоченост на програмите Лайв. Също така искам да подчертая някои нови моменти защото новата програма Live не е автоматично копия на предходната. И съм съгласен с господин Кюнц, че тя трябва да бъде използвана като катализатор. Защото има какво да се прави в Европейския съюз по околната среда. И също така има аспекти, в които програмата LIFE може да играе ролята на катализатор, но трябва да се е, подобрява и общата рамка е, за действие за околната среда. Е, знаете, че работиме и по въпроса за качеството на въздуха и на водата, където трябва да се работи така, че средствата да отиват там, в страните, които имат проблеми така че трябва да има планове за управление, които да разпределят средствата по най-целесообразен начин. В политиката за сближаване има повече пари и за тези въпроси и това ще се отрази и в програмата. Става дума и за действия, свързани с обработката на отпадъците. Освен а, с дадените вече инструменти, нов елемент е, е, ние обсъждахме това с а, страните членки по, на първото заседание за годишните програми. Там, където страните членки се затрудняват да приемат национални програми е, в много кратък срок, ще имаме възможност е, да е, проверим кои евентуални мерки могат да работят в областта на борба с климатичните промени. Тоест, следващото правно основание ще даде възможност действително програмата LIFE и да подобри партньорството между публичния и частния сектор и да стане катализатор за действия за околната среда, а също ще се подобри ефективността. Също има и ново измерение за информация и управление – на програмата, което ще даде възможност страните членки да прилагат по един и същи начин съответната законова рамка. Тук става дума за подкрепа на инициативи за съвместни проекти и мрежи, за използване на полуките от предходни проекти, в, които са били провеждани в едни страни, да се използват от други по-малко напреднали страни в това отношение – Тоест, е, идеята е лайф да слезе по-близо до политиките и съответните мерки, които се предвиждат. Благодаря. Имаме заявки за други, от други колеги. Заповядайте. Благодаря, господин председан, Напред искам да благодаря на господин Кинц за присъствието му и за представените изложения. Програмата LIFE, както казаха колегите, е важен инструмент за изпълнение на екологичната политика на Европейския съюз. За съжаление, тя е капка в общия бюджет на Европейския съюз. Капка обаче, която е много важна, е, имайки предвид работата, която извърши нашия е, парламент и докладчика. Увеличението на бюджета е добре дошло, макар и да е малко. Е, ние, ние трябва да се борим и срещу загубата на биологично разнообразие, което става все по-бедно. Тази програма и заключенията ме е, засилва моето убеждение, че трябва да, засили, да положим повече усилия за ефективност. Вие представихте няколко идеи. Съжалявам, че тези заключения не бяха представени по-рано, когато обсъждахме новата програма LIFE, но по, по време на следващия мандат програмата може да бъде ревизирана. Сред вашите предложения за усъвършенстване отбелязах по-целенасоченост на проектите и да се направят усилия, така защото проектите да бъдат измерими, видими, за да може да се постигне максимален ефект от финансирането аз бих призовала Европейската комисия да отговори по два въпроса. Първо, желанието на комисията да финансира проекти за биологическото разнообразие от европейския бюджет. Тези проекти са малко химерични, защото знаем, че една разрушена екосистема не може да се възстанови. Имаме и други въпроси относно а, е, необходимостта да се финансират е, дейностите за зелените области. Е, опазването на зелените площи, съответства на директивата за местообитанията и птиците, но финансирането на компенсаторните мерки е за нас въпрос. На коя европейска политика съответства това решение за отпускане на средства? може би политиката за компенсиране на загубата на биологично разнообразие. Искам да попитам за финансирането за компенсаторни мерки на биологическото разнообразие. На коя политика съответства това? Смята ли комисията и сметната палата, че това е добро и разумно използване на бюджетните средства, които са ограничени? Вторият ми въпрос е свързан с характера на финансирането за бюджета LIFE по програмата Климат. Успехът на Лайф, както напомнихте, се основава на е, капацитета за осъществяване на скромни проекти, които обаче да имат видимо въздействие върху околната среда. Казва ни се обаче, че Генерална дирекция Климат иска да използва 80 милиона за, средства, за, за средства, които да се използват за мобилизиране на средства от частни банки. Това така ли е? Как би обосновала комисията използване на тази част от бюджета на Лайф? И какво мислите вие, господин Кинц, за подобно използване на бюджета на Лайф? И госпожа Любчева има дума. Изключително удовлетворена съм от доклада, който чух и поздравявам и господин Кинсти и Юта за това, което те констатират във връзка с използването на програма лайф защото аз я намирам за изключително полезна макар и не толкова популярна в моята страна от която аз идвам и затова ми се иска всичко това което днес тук се обсъжда и този доклад да бъде предоставен и да бъде обсъден и анализиран и в страните членки защото е много важно да имаме конкретни и национални мерки за подобряване участието на страните в тази програма. Ако говорим за ефективност, това означава, че трябва да имаме и мерки за подобряване на ефективността, тъй като чухме, че е, е, програмата е, страда от по този показател. Мисля си, че е много важно да се преодолее мисленето в някои от страните, че Европейския съюз, включително и средствата по програма LIFE са почти задължителни и Европейския съюз се разглежда като донор на средства, но не и като интегрирана политика, която трябва да следи и да търси повишаване на качеството. И във връзка с по-засиления национален компонент опонент до момента, вероятно има някаква статистика и анализ за това кои страни са успешни с по-успешни проекти в програмата и кои страни не са успешни в тази програма. Нямам предвид да делим страните на добри и лоши, но това е много важно, защото това означава да се дадат мерки, да се даде приоритети, да се окоръжат тези страни, които до момента не са се справили с програмата, за да могат да да се преодолеят проблемите. И за това ми се струва, че ако има отговор на този въпрос, може би ще бъде полезно да го чуем и да използваме тази информация за работа в нашите страни. Благодаря ви. Vielen Dank. Und jetzt erhält abschließend das Wort Jan Kinst. Please. Благодаря. И сега в заключение докладчик. Благодаря. Благодаря за коментарите и реакциите. Мисля, че и аз трябва да кажа, че аз съм фен на програмата Лайв. И определено смятам, че трябва да опишем какво може да бъде подобрено. Искам да коментирам някои от изказванията на госпожа Хаук. Първо за времето, в което се появи доклада. Е, действително, е, за нас, е, ако имаме двойно повече персонал, ще имаме възможност да предоставим тези информации на време. Сега първите проекти, които преглеждаме, реално вече са приключили винаги. Тоест, графика винаги е проблем за нас. Има какво да се направи господин Гербранди, като виден член на Комисията по бюджетите, значи, че правим всичко, за да съкратим периода за предоставане на докладите. Но а, дори така да е, дори с факта, че чак през януари 2014 година се появи доклада, той е полезен, защото не всичко, което се съдържа в него, а, може да влезе в е, основния регламент, който регулира тази материя. Голяма част от заключенията и препоръките са свързани с вторичното законодателство, актове за делегиране и за изпълнение. Е, как вие говорихте за многогодишните програми, а също така и могат да се приложат тези неща към оперативните програми. Голяма част от предход... Предварителните резултати бяха на разположение на комисията, така че някои от въпросите, които ние обсъждаме, бяха и достатъчно известни на комисията. Част от проблемите е, се очертаха и в един специален доклад за друг компонент на програмата Life, Life Nature. Е, и е, някои от аспектите, които се съдържаха по отношение на резултатите, възможността им да бъдат повторени и така нататък, се съдържаха и в него. Интегрирани проекти действително е нов елемент, много окоръжаващ, винаги е, някакси се въздържаме да хвалим от начало. Трябва да видим накрая как ще сработят нещата, но смятаме, че по този начин ще има добре съчетание на, между програмата и националните приоритети защото е, ще бъдат ангажирани национални публични фондове и се надяваме, че в е, интегрираните проекти е, ще има застъпен регионален, национален аспект и дори и наднационален и те ще бъдат и от такова значение. Националните средства, т.е. разпределенията по квоти. Действително, нито парламента, нито комисията, нито сметната палата беше за това да се разпределят сумите по този начин. И сега в новия регламент, в първата част на програмния период, системата за разпределение по страни ще остане. Но нещата могат да бъдат управляеми, ако се съобразим и с останалите разпоредби на регламента, където, ако тълкувам правилно, не, озна... не се има предвид страната автоматично да получава средствата, освен ако не предостави достатъчно добри висококачествени проекти. Имайте предвид, че тези е, средства се управляват директно, така че комисията трябва да бъде достатъчно силна. А ако страната членка не подава проекти, които са а, на същото ниво и конкурентно способни с проекти от други страни членки, независимо, че има индикативни и национални квота от средствата, а, тогава тези средства може да отидат към друга страна, която дава по-висококачествени проекти. Също така има и допълнителни мерки в регламента за обмяна на мнения за изграждане на капацитет за тези страни членки, където евентуално има проблеми. Смятам, че има много възможности за подкрепа. Никой не може да каже, изоставиха ни и не можем да се конкурираме. И е, в компромиса между парламента и съвета са предвидени мерки, които могат да сработят, да се даде доста... възможност и страните членки, които нямат достатъчно опит, да се възползват от е, разпоредбите, а във втората част на програмата вече няма да има национални квоти от средства. Е, също така, много, мнозина от вас е, споменаха, че средствата са просто капка в морето. Средствата по тази програма общата логика и въобще нашето виждане и в предходния регламент и в новия, че е, това трябва да бъде катализатор за промени. Промени в политиката в интерес на европейското ниво. И по наше наблюдение в предходния период е, нещата се развиваха главно отдолу нагоре, а не отгоре надолу защото на най-горното ниво се решават е, ключови приоритети и политики и съответно е, проектите трябва да могат да докажат, че ще могат да бъдат е, приложени на други места и че решават не само местното измерение, а европейското такова. Аз лично наблюдавах два проекта, в една от страните членки, където въобще не виждах как тези проекти могат да служат за катализатор, за по-широка програма, промяна дори на тази страна членка. Просто ставаше дума за два напълно изолирани проекта, където не се изпълняваха, да речеме, изискванията за разпространяване на резултатите, но никъде не си личеше в замисъла на проекта високия приоритет на проблема. 8 от 23 проекта единствено ще могат да бъдат преповторени, което не е кой знае колко голям резултат. Комисията се казва, че не можем да очакваме прекалено много. Не можем да очакваме 100% от проектите да могат да бъдат репликирани, но един от три според мен не е добър резултат. Въпроса за бюджета. В е, доклада се отбелязва този проблем и нашата първа препоръка е, че има дисбаланс между много високи амбиции и малък бюджет. Ние в Сметната палата се въздържаме да дискутираме е, конкретно колко да е бюджета за една мярка или друга, защото в края на кращата това е право, за което, трябва, което се решава от бюджетните органи. Но общите цели, общите амбиции на програмата на Лайв бяха твърде широки, а бюджета не е достатъчен. И с системата на национално разпределени средства може да има един, може да има средства, които не могат да финансират дори само един, процент, ако, един проект, ако той е достатъчно амбициозен. Така че трябва да се обсъди въпроса с, между бюджетните органи, какъв да е бюджета, но в край на кращата средствата все едно не са много. А, Въпроса за съотносимостта с политиките за борба с климатичните промени оставам на колегията да коментира. А кой трябва да се намира в екипите за мониторинг, това също не е наш въпрос. Има аспекти, които трябва да се отчитат по време на мониторинга трябва да има цял набор от критерии, които да бъдат следвани по време на целия проект и да можем да даваме ясна оценка за а, конкретната работа по проекта през целия му период. А, естествено, а, съответните парламента, съвета и комисията, трябва, парламента и съвета трябва да могат да получават данни от комисията как се развиват проектите. А, господин Герман Бранди, да, ние ще представим доклада на съвета по околна среда. Ще видим какъв е интереса на Екофин едва ли ще видим. Ще видим как ще се посрещне. В е, Кокобо, Комисията за бюджетен контрол, обсъдихме ред от нашите доклади, и, които се отнасят не само за програми за околната среда, но за развитие на земеделските региони. И много често тези е, цели са твърде е, неясни, за да могат да бъдат е, об, об, обхванати от настоящите проекти. В много случаи установяваме, че реакцията на съвета е, че няма достатъчно гъвкавост. И, но в края на кращата това не може да става за сметка на недостатъчното точното изчистване и добро формулиране на целите. Ние, като сметна палата, много често трябва да формулираме програм... целите, които според нас трябва да изпълняват програмите, защото страните членки не ги формулират достатъчно ясно. Също така много често коментираме, че комисията има право да се съгласи или да не се съгласи с съответните програмни документи. И е, комисията следва да бъде по-строга, да не приема цели, които са прекалено общи. Що се отнася до следващата проверка, нашата сметна палата обикновено има навика всеки подобен доклад да бъде последван след, от друг след две или три години. Така че ние така или иначе ще видим как е, комисията е, реагира на нашите констатации в доклада и ще информираме и парламента. Във всички случаи се опитваме да спазваме, да правиме нашите доклади е, в график, който максимално да отговаря на развитието на отделните проекти, за да можем да предоставяме и достатъчно реакции и заключения на време. Госпожа Белие ще оставя нейните въпроси на представителя на комисията. Не съм в състояние да отговоря на въпросите поставени за бюджета. Освен това, ние се въздържаме да правим това. И госпожа Любчева ще бъда много доволен, ако страните членки е, получат информация за този доклад. Ние е, обозначаваме пет страни членки в този доклад доклад, но за тук става дума главно за страните членки, които използват парите по програмата LIFE. Не можем да разделиме страните на добри ученици и не толкова добри, но все пак обозначихме пет страни членки, чийто опит може да се изпълнява. Така че, ако България не се е появила като име, е, това не означава, че е, се критикува. Сега давам думата на колегата, за да коментира другите въпроси. Е, е, lo, por lo que se refiere al... por lo que se refiere... Що се отнася до повишаването на разходите за наблюдаващите екипи, екипът за наблюдение вече функционира. Той състои от консорциум от фирми, които помагат на Европейския съюз да наблюдават изпълнението на дейностите по проекта. В доклада препоръчваме да се усъвършенстват някои методи и практики, особено оценката на някои конкретни дейности и също така да се извърши конкретна оценка не смятаме обаче, че е направена за много задълбочена критична оценка на въздействието. Е, ние не искаме да се увеличи цената на дейността за наблюдение, но искаме да се усъвършенства тяхната дейност. Е, що се отнесе до климата? Смяма, смятаме, че комисията даде възможно най-добрия отговор, но бюджетните средства са крайно ограничени и те ще се използват за проучвания, за координация между различните дейности, които ще подпомогнат изпълнението на дейностите. Няма да се използват за финансиране на мащабни дейности. Просто няма бюджет за това. Юта Халк. Моят въпрос е за инструментите за финансиране. Каква е вашата оценка на финансовите инструменти за околната среда? Ако нямаме много пари и ако трябва да се обърнем към банките за екологичната политика, смятате ли, че това е достатъчно целенасочено? В доклада си говорихте за старата програма LIFE, за факта, че според вас не е, е няма достатъчна насоченост финансовите инструменти ще постигнат ли а, този фокус и какво трябва да се направи а, така, че средствата да се използват целенасочено за постигането на определени цели? Well, I, I'm afraid I'm not uh не съм в състояние да кажа какъв ще бъде ефект от финансовите инструменти, но не съм сигурен, че ще доведе до стесняване на броя на целите. Ние при предишната програма се бяхме договорили за 12 цели, които да бъдат финансирани заедно с националните индикативни средства – това доведе до многообразие от проекти, което доведе до проблем. Нямаше достатъчен обем от успешни проекти в една конкретна област, която да доведе до промяна в политиката и усъвършенстване и подобрение на екологичната политика на Европейския съюз. Така че не съм сигурен, че въпросът за финансовите инструменти трябва да бъде особено важен с оглед на целите. Доколкото разбирам, за тази цел имаме нужда от ясен набор от цели, които програмата трябва да се стреми да постигне. Не виждам някой друг да иска думата в комисията. Благодаря. Благодаря на господин Кинц за това, че почерта, че доклада ще помогне на комисията да разработи насоките, да направи по-добра оценка. Искам обаче да кажа следното. Бяха посочени няколко проекта от Сметната палата и това са проекти, финансирани от предишната програма, там правното основание беше много по-неясно, а е по-конкретно необходимостта от индикаторите за изпълнението и ефективността. Това са индикатори на Life Plus, но в е, предишните проекти финансирани от Life 3 това не е точно така. По-нататък аспекта повдигнат от моята сънародничка за възможността да се финансира е, биологичното разнообразие и компенсаторните мерки. Е, директивите за местообитанията е ясна и мога да е, предположа, че сумите за биологическото разнообразие не съответстват на амбициите на програмата но интегрираните проекти, които споменах, ни дават възможност да мобилизираме е, средства, в това число и сред кохезионните фондове. Стига това да съответства на правното основание, което е много точно. Сега ще дам думата на колегата от Генерална дирекция Климат. Благодаря за въпроса относно използването на финансовите инструменти, що се отнася до подпрограмата Климат в рамките на новата програма Life. Ако погледнем предизвикателствата в областта на климата, имаме три цели до 2020 година по отношение на парниковите газове. Е, сме на правилния път, е, що се отнася до възобновяемата енергетика, опитваме се да постигнем целта и третата цел е енергийната ефективност. Тук обаче доста изоставаме и за да постигнем тази цел трябва да имаме конкретни инструменти, тъй като трябва да се привлече повече финансиране за енергийната ефективност. Ето защо искаме на това предизвикателство да откликнем с програмата LIFE. Това е една нова стратегия. Проектите, свързани с енергийната ефективност, имат следните характеристики. В дългосрочен план те ще доведат до спестяване на средства и съответно за тях е по-добре да има отпускане на заеми, а не безвъзмезна помощ. Всъщност отпускането на безвъзмезна помощ е много скъп начин за подкрепа на това начинание. И така отговарям на въпроса за отпускането на средства по лайф. Финансовия сектор, частния сектор обаче не освоява заемите, тъй като има структурни проблеми. Банковия сектор пък не знае за съществуването на този сектор на пазара и освен това приходите са твърде малки, за да може това да бъде жизнеспособен бизнес за този сектор. Ето защо е възможно да се тестват нови финансови схеми в рамките на банковия сектор. Ще работим с банките в държавите членки, за да може те директно да отпускат заеми за малки проекти в домакинствата или за малки компании, които работят в сферата на подобряването на енергийната ефективност. Имаме 80 милиона. Това не са кой знае колко пари, но е, ще се опитваме да тестваме схемата в държавите членки. Ще видим след няколко години доколко стратегията е проработила и ще видим дали може да се копира тя чрез изпълнението използването на структурните фондове. Има ясна възможност да се повторят, да се копират тези инструменти чрез един централно управляван инструмент, който след това пък да бъде изпълнен в държавите членки чрез структурните фондове. Така че това е един потенциално ефикасен начин за използване на средства. В същото време той е тясно обвързан с енергийната политика, инструментите, които са свързани с плановете за енергийна ефективност, трябва да бъдат прияти до април тази година във всички държави членки. Можем да дадем следния пример. Една програма в държава членка, по която се отпускат 5% безвъзмезна помощ за енергийна ефективност – Компанията или домакинството имат нужда обаче от финансиране на останалите 95%. Как ще се покрият тези средства? Може да, се отпуснат заеми по съответна национална схема. И тук се намесват държавите членки. Мисля, че това е нова възможност и добра възможност да се тества новия инструмент. Следващия инструмент е така наречения инструмент за финансиране на естествен капитал. Това е нова стратегия, която има за цел да се финансира адаптирането към измененията в климата. Знаем, че има големи разходи с а, а, този проблем по отношение на справянето на измененията, с измененията в климата и ето защо трябва да се види как може да се финансира проекта чрез частния сектор. Тук има пилотни проекти, и съответно може да се види по какъв начин частния сектор може да се ангажира. Ето защо предлагаме тези два нови финансови инструмента да бъдат част от програмата LIFE. Благодаря, госпожо представител на комисията. Що се отнася до колегиума на комисарите, надявам се, че те ни слушат. Европейския парламент подкрепи трите цели до 2030 година. Комисията обаче не определи конкретни цели. По отношение на възобновяемата енергетика, комисията беше изключително неясна, защото се притесняваше. Благодарение на тази инициатива ще имаме нещо ново. Да се надяваме, че ще има напредък. Поне за момента ви подкрепям на 100% и се надявам, че новата инициатива на комисията ще привлече вниманието на самите служби на комисията, защото това не винаги се случва. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Не, благодаря на комисията, благодаря за изказаната позиция. Юта. Не, Юта не. Господин Кинш, искате ли да приключите? Първо, отново благодаря за поканата и, както казах, не за последно обръщаме поглед към програмата Лайв. Ще е, видим и какво се включва в новия регламент. Там определено ще ни е интересно да направим аудит. И ако мога да добавя нещо, което пропуснах в началото – ако има нещо в новия регламент, което трябва да бъде разгледано, как да бъде отразено в е, е, актовете по изменение, това е алинея 3, параграф 3 за индикаторите за изпълнение. Според мен, общото описание на тези индикатори, така както се споменава тук, подлежи на критика в нашия доклад защото индикаторите за оценка трябва да бъдат ориентирани към резултатите предимно. А индикаторите, които се предвижда да се прилагат, е, са примерно включват брой е, програми, мерки, е, политики, е, намеса, която е, е свързана с определени действия. Според мен е подобни е, индикатори не са ориентирани към резултати. А комисията трябва да има възможност с, акт, е, с делегиран акт да определи тези критерии за приоритетните области и комисията трябва много сериозно да се заеме с тази си задача. А иначе много благодаря, господин председател. Много съм доволен от възможността да представя нашия доклад и очаквам да си сътрудничим и в бъдеще. Благодаря. Мисля, че дебата по тази тема бе наистина отличен. И слушахме ви много внимателно. Е, мисля, че и се надявам, че всички останали институции ви слушаха също толкова внимателно, с което приключваме точка четвърта от дневния наред и продължаваме с доклада на Карл Шлюте. Той ще ни представи въпроса. Oh, do you want... Yeah. Um... I uh, read the list. Аз uh, изчетах списъка с делегираните актове uh, за този въпрос за транспорта на мазнини uh, по море. И е, в момента, ако човек иска да пренася по море масла за хранителни цели, uh, трябва да се използват определени видове морски съдове. Сега говори се, че е, всичко е много е, скъпо, нека да се приемат е, насоките на бизнес асоциациите с списъка на повече или по-малко вредни товари, които могат да бъдат, които могат да бъдат предварителния товар – но въпрос е в края на краищата за вида резервари. А, спрямо предложението на комисията, стандартите на бизнеса по някой вид товари са дори по-високи. За белите минерални масла се говори изрично, че резерварите трябва да бъдат пригодни за хранителни цели но все пак се допуска варианта, дори когато съвсем малко са замърсени, те да са замърсени с много висок токсичност. Тоест няма никакви е, гаранции за това, че резервуарите са чисти. Къде можем да ги укрием? Така че ЕФСА ще даде одобрение, ако резервуарите са почистени. Аз минах през списъка и не виждам никакви изисквания от страна на комисията към операторите да докажат, че са почистени резервуарите. А с трети страни как можем да процедираме? Откъде ще сме сигурни, че Бразилия си е почистила резерварите, например? Та, ние можем да се съгласим евентуално с приемането на допускането на ЕФС, че са почистени, но примерно в газолин се съдържа често метилтерциерен бутилов етер. И а, той има наистина отвратителен вкус и много малка процент от неговото съдържание може да се отрази на цялата практика. Освен това, това е един а, химикал, който е опасен за околната среда. И е, комисията как може да ни гарантира, че когато се почиства резервуара, са, остатъчните води няма да се озоват в морето и въобще какви са мерките за защита на околната среда? Също така има още няколко е, вещества, които за мен са особени да са в този списък и не виждам как, как ЕФСА гарантира възможността да бъдат почистени резервуарите от тях. Освен всичко това, Hang on a sec. Мисля, че европейците ще кажат, чакайте сега малко, не е ли странно да сипате е, едно хранително масло в резервуар, който е съдържал преди това газ? Така че е, се надявам комисията да ми е, така, спести е, притесненията и да ни обясни каква структура е приела за осигуряване на тези мерки. Ако не, аз лично бих е, отхвърлил предложението като цяло. И така. Комисията има думата. Този проект е, за регламент е адаптация на регламент, който съществува от 1987 година и ние редовно актуализираме списъкът с химически вещества, които могат да се използват в корабите преди да се превозват хранителни масла и мазнини. Ако сега мога в пет точки да ви представя защитата на предложението. От 18 години след влизането в сила на законодателството. Общностното законодателство е модел за трети страни, по-конкретно развиващите се страни, защото те нямат научните знания или опита за разработване на подобно законодателство. Работим върху кодекса за да съставим списък на химическите вещества, за които може да бъде издадено разрешение. Дейността е много важна, тъй като ние искаме да ограничим списъка на химически вещества и за да не бъдат превозвани опасни вещества. Третият въпрос е от економическо и финансово естество. Корабите, които превозват масла и мазнини в Европейския съюз – всъщност не могат да пътуват празни. Корабите не пътуват празни, това е технически невъзможно. Следователно, те трябва да потеглят с определен товар – ако е, пътуват празни, економическата стойност е, на тези масла, които превозваме, както за човешка, така и за човешка консумация и консумация от животни, разходите се повишават с 6%. Следваща, е, следващия довод е свързан с опазването на околната среда. Както казах, корабите не могат да пътуват празни. Ако няма стоки вътре, проблемът за стоките, които могат да се пренасят, са проблем за околната среда. Те могат да пренасят фитопланктона, който е токсичен. Ето така внесахме в Европейския съюз токсичен фитопланктон, който трови е, мидите. Този планктон не съществуваше във водите на Европейския съюз и той беше внесен е, от е, баластните води. Четвъртият довод е свързан с факта, че не е имало случай на зараза. Било отравяне, било влушаване на качеството, било на влушаване на миризмата. Не е бил докладван от, на комисията, нито на държавите членки. През 80 18-те години, когато беше прието законодателството през 96-та година. Може, може да изглежда странно, че един ден може да се пренася сярна киселина, след това се изчиства резервуара и после се транспортират в същия резервуар хранителни масла. Може да изглежда странно, но наскоро се обърнахме към ЕФСА с молба да направи оценка на стотината вещества, които са в този списък. ЕФСА направи оценка на всички вещества. Бяха отхвърлени пет. Ние ги свалихме от фамозния списък или анекс – Евса оцени трите вещества, за които говори господин Шлютър в своето предложение за резолюция. И резултатът от оценката беше положителен. Този метилтерциерен бутилов етер беше оценен от научния комитет е, през 1996 година, когато след това ЕФСА го оцени през 2003 и 2012 година. Всички оценки показват, е, че ако резервуарите на корабите бъдат изчистени, няма опасност. Що се отнася до белите минерални масла, да, могат да се пренасят хранителни масла и мазнини в кораби без дерогацията, тъй като тази дерогация не се отнася само за хранителни масла. Следователно смятаме, че, сме предлож... че предложихме този анекс, който премахва пет вещества, вече включени в списъка. Представихме този анекс възоснова на е, солидна научна основа и солидни научни данни. И последният е, довод е свързан с е, и почистването измиването на резервуарите. Това почистване се извършва в трети страни, в които корабите се изпразват от химическите вещества и след това се пълнят с масла. За съжаление, ние нямаме правната възможност да наложим на трети страни, които товарят масла, своите изисквания от правно естество. И това е причината, в която в регламента е предвидено капитанът на кораба, който отговаря за качеството на превозваните стоки, трябва в писмен вид да представи всички гаранции, че на европейското пристанище, в, на което е поел командването, че изчистването е било извършено в съответствие с международните норми. Има международни норми в тази област и, кога, и, водите, отпадните води трябва да бъдат изпомпани и изхвърлени на сушата, за да се избегне замърсяване на пристанището и на морето с химически вещества. Ето, господин председател, в резюме научните и правни основания – за, за предложението, на предложението за резолюция, което направихме. Крис Дейвис има думата. Съвсем накратко. Има рискове. Според мен комисията казва, не, риск няма, има достатъчно добра научна основа, подкрепа на нашето твърдение. Аз обаче се обръщам към Карл Шлитер. Той пледира за отхвърляне на текста. Може ли да обори казаното от комисията, защото в момента аз съм на страната на комисията? Карл Шлитер. За определени вещества съм съгласен с комисията. Няма риск. Защото има вещества, които са опасни сами по себе си, но дори да останат в контейнера, няма да навредят на човешкото здраве. Ако се направи контакт с маслото за, за консумация, просто ще се засегне повърхностния слой и ще има известно разтоваряне. По отношение на нивата на тестване 15 мг на сентилитър е това, което се прави обичайно. ЕОБХ винаги смята, че контейнерите са почистени както трябва. И комисията казва, че няма правни основания да се удостовери това в трети страни. Съответно се използва предположението, че нещо ще се случи, но нямаме гаранции, че това ще стане. Следващата точка е свързана с конвенцията от Хонг Конг и там ще видите, че е невъзможно да се регулира областта на корабите и корабоплаването. 15 години вече нищо не се прави по отношение на контрола. Сега комисията ни казва, не се притеснявайте, няма проблем, защото ще има почистване на контейнерите, независимо къде се намираме. Тук въпросът е дали вярваме на това твърдение или не. Ако се чистят контейнерите, добре, нямам съмнение. Аз обаче имам съмнение относно изпълняемостта и доверието у потребителите. Не съм в разрез с съвета, когато той казва, ако контейнер е чист, няма проблем. Проблема ми е, че нямаме правно основание инструмент да гарантираме, че контейнерите ще бъдат чисти. И тук се крие моето несъгласие, а не че аз а, смятам, че системата сама по себе си е порочна. Ако нещата работят така, както очакваме да проработят, няма да има проблем. И още нещо. Все още се чудя защо комисията не променя своите насоки, защото този списък е просто копия на списъка на индустрията. Защо не, не копирахте тогава изискването белите минерални масла да бъдат определени като хранителна съставка? Или като вид храна? за хранителни цели. Мисля, че трябва да има промени така или иначе в списъка. Председателя. Може ли да ни кажете за какви обеми говорим и за какво количество? Monsieur le Président, je suis pas très en mesure. Господин председател, не съм в състояние да отговоря на въпроса, но количествата, които се пренасят от корабите, са от 500 е, е, литра до хиляди литри. Е, не мога да ви дам измерения в кубични метри, но става дума за 10, между 10 000 и 100 000 тона. Става дума за продукти или за използване за храна на животни, селско-стопански добитък, или за хранителни цели, или за човешката хранителна верига. Ние не подценяваме риска но се опитваме да го минимизираме. Първо с предоставянето на списъка, т.е. става дума за стотина вещества. Не разрешаваме всички химически вещества, които минават през морски транспорт. Освен това, проблема с измиването на резервуарите – капитана трябва да даде е, удостоверение в писмен вид за това. И без да е, правя оценка на капацитета е, за извършването на тези проверки на трети страни, има международни е, разпоредби. Капитанът отговаря за пратката, която пренася. И за това ние предпочитаме да формулираме това задължение за писмено удостоверение което се контролира от граничната държава и от пристанището, което получава практиката. При пристигането на практиката също има контрол е, и е, съответните власти контролират е, маслата, които са предназначени или за употреба от хора или животни, за да се предотвратят рисковете, съответните рискове за здравето. МТБЕ, както каза докладчика, тук е, е вещество, което има много силно миризма. Веднага ще бъде установено дали го има, ако не е бил изчистен достатъчно добре резервуара. 100 милиграма на литър – е, моментално ще се усети в е, миризмата. Ще стане ясно, че не е бил изчистен е, резервара и ще бъде отхвърлена практиката. Откакто съществува законодателството от 18 години, не е докладван никакъв случай на проблем в това отношение, нито от страните, нито от бранша. Председателят. Няма микрофон. Okay, Well, you continue to Продължавате да не отговаряте на моя въпрос за хранителните маслата е, за хранителни цели. Вие казвате, че капитанът е, носи отговорност. Помните ли, Ерика, и тогава се опитахме да търсим отговорност от капитана, само че тогава бях, участваха 15 фирми. Беше трудно някой да бъде подведен под отговорност. Една фирма беше собственик на е, фирмата, друг е, на стоката, една застраховка и след това имаше независима холдингова компания. Общо 15 фирми и отговорността беше размита. Защо казвате, че ще транспортираме солена вода? Това е глупаво. Ако дойдете е, в, на пристанище Гьотеборг, естествено ще изна, изнесем сладка вода, страните в които няма такава. И когато се настоява, ако спазим моето предложение, ще имаме възможности за растеж. Комисията. Господин председател, бях забравих да отговоря на господин Шлютер за маслата за хранителни цели. Няма нужда от дерогация за превоз на масла за хранителни цели. Няма нужда те да бъдат включени в дерогация. Дерогацията и анекса са за вещества, които не са за хранителни цели. Другите мазнини, белите мазнини, които не са предназначени за консумация. ЕФС посочи, че тези ми, минерални масла, тези бели минерални мазнини, ако бъдат измити, да, съгласен съм, че трябва да се направят проверки. Ако резервуарите се изменят, маслата за нехранителни цели могат да се пренасят е, в е, е, резервуара. Ерика, да, разбира се, но и тогава имаше замърсяване на брега от петрол, съвсем различен случай. Тук става дума за проверка на документацията, представена от капитана, за да се знае дали резервуарът е бил измит. Както казахте, можем да вярваме, можем да не вярваме. Фалшификата може да е автентичен, може да е фалшив. Можем да поискаме о, пристанищните органи на страната, от която тръгва кораба да предостави документи, че резервуарът е бил измит. Във всички случаи можем да имаме подозрение за фалшификация, но удостоверение от капитана, че резервуарът е бил измит преди да се натоварят маслата, е форма на гаранция. Това, е което мога да кажа на господин Шлютер, господин председател. Благодаря. Стигаме до края на а, дебата. Гласуването ще бъде през март и след това ще видим е, как ще вървят нещата. Е, след това е, април в пленарна зала. Преминаваме към следващата точка номер 6. Международната конвенция от Хонг-Конг за безопасно и екологосъобразно на рециклиране на кораби. Днес е моя ден, господин председател. Благодаря за думата. Вероятно си спомняте, че имахме регламент относно изпълнението на конвенцията от Хонг-Конг в Европа. Това беше моя доклад. Конвенцията от Хонг-Конг определя международните стандарти за рециклиране на кораби. Този стандарт обаче, според мен и според повечето европейци, е твърде занижен и ние искаме той да бъде завишен. Вероятно си спомняте и за Базалската конвенция, която забрани износа на токсични отпадъци. Всъщност всички кораби, които попадат в рамките на конвенцията от Хонг Конг, са токсични отпадъци. Те съдържат токсични химикали, токсични бои, азбест, вещества от типа PCB и така нататък. Повечето кораби са пълни с такива токсични вещества. Стандартната практика е да се избягва конвенцията от Базел, като се казва, че кораба не е отпадък и изведнъж като се излезе извън европейски води, се казва, да, този кораб е отпадък, отиваме на един индийски плаш и го разглобяваме както ни е угодно. Това се прави с 90% от корабите. Тъй като Базелската конвенция не се прилага на практика, в Европейския съюз се разреши износа на тези кораби за рециклиране, но с толкова стрикни условия, прикачени към, към възможността, че да се изпълнят да се спази конвенцията от база. Съответно, трябва да има съответното оборудване за рециклирането, мерки свързани с безопасността на работниците. Има изискване и за фирмите по веригата, които рециклират остатъчните вещества и продукти. Тоест, ние се опитваме да наложим европейските стандарти, дори да искате да рециклирате кораба си извън Европа. Тъй като това законодателство съществува, аз препоръчвам на комисията да гласува за конвенцията от Хонг Конг. Само, че тя няма да влезе в сила веднага. Само Норвегия не е ратифицирала конвенцията. Мисля, че тъй като те не са държава членка, ще имат повече време. Отново казвам, Норвегия е единствената страна, която не го е направила. Европейския регламент, който сме приели, трябва да влезе в сила най-рано на 31 декември 2015 година и най-късно на 31 декември 2018 година. Това зависи от капацитета на съответните съоръжения в глобален план. Ако конвенцията от Хонг Конг се ратифицира преди нашия регламент да влезе в сила, ще има е, известна празнота. Ще могат да се изнасят кораби без да се спазват съответните правила. Само, че това е Сценарий, който едва ли ще се осъществи. Повечето хора смятат, че Хонконгската конвенция няма да се ратифицира преди 2020 година, защото има много условия тук, колко страни трябва да я ратифицират, колко процента от флота, колко процента от капацита за рециклиране и така нататък. Така че малко е вероятно това да се случи, но дори и това да се случи, има разпоредба, която ни позволява да вкараме регламент в сила на по-ранен етап. Отново казвам, това едва ли ще се случи. Така че, според мен, трябва да препоръчаме ратификация, защото на глобално ниво, дори Хонг-Конгската конвенция да не е прията още в Европа, тя задава добри стандарти, и тъй като ние се грижим за целия свят, това е едно много голямо подобрение. Така че аз препоръчвам гласуване за. Благодаря, Карш Литер Крис Дейвис. Благодаря. Нямам какво да добавя. Много добро беше обяснението на доклада. Конвенцията не е задоволителна, трябва да имаме по-високи цели – Макар, че е по-добре от нищо. Така че е, много е, е смайващо, че сега е, като чакаме да се ратифицира, започваме да си задаваме въпроса, въобще можем ли да постигнем нещо, ако се движим с това темпо. Ключовите елементи е, се съдържат в предложението, аз го подкрепям и предлагам, подкрепям и неговата препоръка. Благодаря. Да чуем сега комисията. Благодаря. Господин Шлютер в е, уводните си думи много добре изложи е, контекста. Действително става дума за регламент за рециклиране на кораби той съществува, но той се отнася само до кораби, пътуващи под европейски флаг. А сега се занимаваме с тази тема, защото ние имаме отговорност да подобряваме нещата в това отношение в международен план. И именно това ще направи конвенцията от Хонконг, когато влезе в сила. Два аспекта могат да се очертаят. Първо, ще се намали въздействието върху околната среда на корабите, които ще бъдат рециклирани. Това ще помогне и на морската среда. И второ, ще се създаде равнопоставеност за а, тези, които практикуват рециклиране екологосъобразно и тези, които не. А, не всички страни членки е, са готови да последват е, конвенцията. Ние обаче излязохме с е, препоръка и много се радваме, че вие също предлагате да се подкрепи нашето решение. Надяваме се, че парламента ще ви последва и ще можем да приключим с процедурата преди края на този мандат, защото всъщност няколко страни членки вече чакат приключването на тази процедура, за да ратифицират конвенцията. С това приключваме настоящата точка. Днес 4 следобед е, е крайния срок за изменение. Че ще гласуваме в е, пленарна зала през март. Следващата точка от дневния ред. Food Supply. das eine mündliche Anfrage. Und е, форума на високо ниво за храните и съответния устен въпрос за регулаторната рамка. Благодаря, господин председател. Въз основа на въпроса, който е поставен, или по-скоро въпросите за а, общо законодателство в областта на храните, Нека да кажа следното. Както знаете, инициативата РЕФИТ е ориентирана към функционирането на съществуващата нормативна база в областта на последните тенденции. Много от законите бяха приети преди време и се поставя въпроса дали законодателството отговаря на същите цели, за които е било приети. Ето, това е логиката, която следва Рефит. В областта на храните, както знаете, имаме много сложна нормативна база с множество взаимно свързани законодателни норми. Ето защо ние започнахме с общ анализ – първия етап на анализът на качеството и може би знаехте, че рабо, разработихме работни документи, в които е представена общата рамка и въпросите, на които следва да се обръща внимание при анализа. Ясното заключение е, че няма смисъл да се обръща внимание на конкретни индивидуални правни норми, ако не започнем от основата, а именно общо законодателство в областта на храните. Ето защо цел, наша цел е общо законодателство в областта на храните. Вие попитахте за подробностите. Нека да кажа, че ние се намираме на подготвителен етап. Комисията възнамерява да започне две, в, два външни анализа. Единия ще се спре на регламент 178, а другия бързата система Системата за бързо реагиране при въпроси свързани с фуражи. Поводът са неодавнашните скандали с измами в храните и да се разработи система, която да реши проблеми, на които в миналото не сме обръщали внимание. Наясно сме, че в този процес имаме нужда от информация, която да ни бъде предоставена от е, всички, които имат някакво отношение. Искаме процесът е, да бъде открит, прозрачен, искаме да участват експерти от държавите членки, но и е, всички заинтересовани страни, както операторите, така и потребителите, неправителствени организации и прочие. По тази причина вече започнахме процедурни процедури. Проведахме среща с държавите членки на 3 март. Искам само да подчертая, че според нас би било много полезно Европейският парламент да, се, да бъде привлечен от самото начало. Ето защо ние поканихме парламента на тази инициатива. За съжаление нямаше участие. Ще се допитаме до заинтересованите лица е, в е, съответствие с е, възприета процедура. Участието на консултативната група е ограничена. Там има само 45 участника. Работната група за Рефит е отворена и за тези, които не са членове на консултативната група. Така че всеки, който проявява интерес към инициативата Рефит, може да участва. В рамките на тази дискусия ние формулирахме няколко предложения за това, кои елементи на общо законодателство в областта на храните трябва да бъдат подложени на анализ. Сега водим дискусия с страните. Тази дискусия би трябвало да приключи на 14 март и на нейна основа ще разработим окончателния списък на въпроси. Смятаме, че през 2014 година, края на годината, ще излезем с доклад. И след това ще разчитаме на резултатите от оценките. В момента ние не осъществяваме законодателен преглед и анализ. В момента правим само анализ, оценка, които ще покажат до каква степен общо законодателство в областта на храните съответства на потребностите и едва на тази основа ще предприемем допълнителни стъпки. Не знам дали този отговор ви удовлетворява. Ако не, ще се постарая да дам а, нови а, подробности. Благодаря. Никой друг не иска думата. Карл Шлютер. Всъщност, днес е моя ден, тъй като Сато Хаси ме помоли да я представлявам днес. Благодаря ви за отговора. Защо зададохме този въпрос? Всички приемат упростяването. Аз лично, когато искам моите избиратели да се засмеят, чета отрязък от стандартите за качество на регламента за плодовете и зеленчуците. Това е добър пример за това кой текст може да се премахне. Имаме притеснение относно членството във форума на високо ниво. Има голямо участие на големите корпорации. В вашия документ казвате, че 99% от операторите в сферата на храните са малки и средни предприятия. Същото въжи и за работодателите в този сектор – затова искам да разбера, има ли равновесие между неправителствени организации, малки предприятия и големи компании в този консултативен форум? И дори поканата да е отправена към всички, каква е вероятността моя съсед, който има една малка кланица, да се присъедини? Организирани ли са малките предприятия, за да изпратят човек на този форум? Той е открит за всички, но може да има дисбаланс в представителството поради липсата на административен или економически капацитет. Основната идея тук е да се улесни живота на най-малките предприемачи, защото те най-вероятно няма да изнасят. Моя съсед, например, винаги продава само на местна почва и едно евро не е реализирал като печалба от износ. В някои случаи европейското законодателство или тълкуването му в национален план просто се превръща в нещо нелепо за малките предприемачи, които искат просто да, да могат да продават своята продукция и местните власти трябва да, да решават проблемите на, на хората, които действат на местна почва. Големите компании си имат лобистите, имат си влиянието, само че малките предприятия нямат кой знае какъв капацитет. Така че притеснявам се относно това равновесие. Притеснявам се и относно влиянието на неправителствените организации и дали то съществува. Освен това, присъствието на големите компании. На следващо място – много е важно да не се отхвърля принципа на предпазливост, дори и да са дадени съответните гаранции. Освен това, може ли да ни уверите, че намаляването на бремето е реално намаляване на бремето, а не на стандартите свързани с безопасността, здравето и така нататък? Благодаря. Представители на комисията, благодаря. Знаем какви са вашите притеснения. Следим отблизо въпроса. Знаем, че съществува доста голямо представителство на малките хранителни компании и ние ги на широка основа. Искам да кажа и да подчертая, че допитване до Рефит няма само в рамките на форума на високо ниво. Има допитване и до форума, и до Рефит от страна на много различни заинтересовани страни, които са в сектора на снабдяването с храни. Така че имаме добър опит. Ние даваме информация, използваме този форум за обмен на информация, за даване на данни относно съществуващи инициативи. Форума на високо ниво е място, където даваме информация, само че това не е единствения партньор в рамките на Рефит. Имаме консултативна група, в която има засилено представителство на неправителствените организации. И не само. Това може да се види ясно. Освен това, създадохме работна група, която да е отворена за всички. Естествено, не е лесно да се включат в дебата най-малките економически оператори. Така или иначе, обаче, те са представени от организациите на потребителите – много често тези организации защитават интересите на най-малките предприемачи, а между другото, организациите на потребителите са най-силно представени в нашата консултативна група. Освен това, възнамеряваме да сътрудничим в тясна връзка с държавите членки. Има държави членки, които проявяват голям интерес към инициативата а искат да участват в по-задълбочен анализ в конкретни сектори. Например, в Холандия това се случи с сектора на пекарите. Същото въжи за Великобритания и за някои други страни. По отношение на въпроса за предизвикателството във връзка с основните принципи. Това не е идеята на Рифит. Рифит не иска да поставя под въпрос принципите. Идеята е следната. Трябва да се види дали практиката отговаря на очакванията, които са заложени в законодателството. Въпросът е следния. Законодателството, така като то беше оформено през 2002 година, отговаря ли на реалността през 2014 година. Защото има нови елементи, има развитие, има въпроси. Така че имаме нужда от отговори на тези въпроси и искам да ви кажа, че ние в никакъв случай не искаме да намаляваме нивото на безопасност на храните и доверието у потребителите. Има обаче и може да има някои проблеми, които могат да ни покажат пътя към по-ефикасното прилагане на принципите. Естествено, тези въпроси ще трябва да се повдигнат след като видим резултатите от оценката и след като видим как се прилага общото законодателство за храните, какво смятат економическите оператори, държавите членки и така нататък. Само тогава ще имаме онзи набор от отговори, който ще даде от своя страна отговор на въпроса трябва ли да се направи нещо. Може резултатите да са задоволителни и да не трябва да се променя нищо. Това може да е резултата. Не искам да предвиждам тук какъв ще бъде резултата от оценката. Ще видим в края на 2014 година. Благодаря. Така, приключваме работата по дневния ред. Следващото заседание е на 10 март в понеделник. Ще работим от 7 до 10.30 вечерта. Всички колеги са поканени. Следващото заседание след това е на 19 март а последващото на 14 април това ще бъде последното заседание на нашата комисия в рамките на този мандат от 7 до 10.30 вечерта. Така приключваме работа. Нека да се видим всички отново в понеделник, 10 март от 7 до 10.30, 19 март отново, казвам, от 9 до 12.30 и от 3 до 6.